изявлението на комисията и съвета по повод препоръките от доклада Голдстон за Израел и ивицата Газ, Газа. Давам думата на господин Лопес Гаридо от името на, на съвет. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искал да изкажа благодарност на Европейския парламент за предоставената ми възможност да се изкажа по този въпрос, да ви запозная с проучвателната мисия по фактите е, под егидата на ООН върху конфликта в ивицата Газа от края на 2008 и началото на 2009 година. Проучването е известно под името доклада Голдстоун. ООН е, отбеляза декларацията на господин Бен Кимун в съвета за сигурност от януари 2009 година, когато той е, посочи своето мнение за този конфликт и за положението в ивицата Газа. Ние е, имаме предвид е, и е, публикуването на доклада, който вече беше споменат в предишни изказвания. Става дума за доклада Голдстон, е, който беше написан в средата на септември 2009 година и беше обсъден на втората сесия на съвета на правата на човека. Е, от самото начало, от самото начало на конфликта Европейския съюз е настоявал за това и двете страни изцяло да спазват правата на човека, а също така и задълженията им по силата на международното хуманитарно право. Ние направихме проучвания по всички обвинения за нарушение на правата на човека. Шведското председателство на съвета посочи позицията на Европейския съюз в Женева. Позицията на ООН е следното. Е, докладът е сериозен. В него се изброяват сериозни нарушения на правата на човека и нападения срещу мирни граждани. Европейския съюз настоява за адекватни и достойни за доверие проучвания на всички случаи за нарушаване на международното хуманитарно право и на правата на човека. И в този смисъл бия нашата мисия прие всички отправени препоръки и разгледа случаите и от израелска и от палестинска среда. Беше изготвен доклада Голдстон и на 27 януари съвета за сигурност подчерта колко е важно не съвсем обективно да бъдат проучени всички евентуални нарушения на правата на човека и международното хуманитарно хуманитарно право. И е, на 4 февруари 2010 година, преди 10 дни, генералният секретар на ООН публикува е, доклад за приложението на доклада Голдстон е, е, е, в е, е, Женева. Доклада е разпространен сред израелците и палестинците и е, съответно се уточни, че проучването продължава. Сега трябва ще видим как ще се разгледа въпроса на Общото събрание на ОНЕ. Приоритета на Испанското председателство е да се постигне единодушие в Европейския съюз по проекто резолюцията, която властите на Палестина ще представят пред ООН в Женева. Е, целта, която преследваме е двойна. От една страна, резолюцията да се приеме с единодушие, а, ако не, да има възможно най-сближена позиция на Европейския съюз. Повтарям, е, че е, председателството на съвета подкрепя това, което се иска в доклада Голдстон. Независими и достойни за доверие разследващи. А сега госпожа Георгиева от името на комисията. Госпож... Благодаря, господин председател. Бих искала да се присъедина към казаното от Испанското председателство. Въпреки, че Европейския съюз не е приел всички препоръки, той, е, Европейския съюз взема е, доклада много насериозно и приканва е, и двете страни да започнат разследвания от, относно веро, вероятните извършени престъпления и нарушаване на човешки права, включително и на вероятни а, нарушения на хуманитарното право в двете страни. До сега израелските власти и Хамаса не са провели необ, необ, необходимите разследвания, които да дадат резултати и затова Европейския съюз продължава да настоява, че на това двете страни да предприемат независими разследвания за вероятно извършените престъпления. Е, Нека не забравяме, че комисията предоставя огромни средства на хуманитарни организации, които имат за цел да, подпомогнат, да подпомагат граждани на ивицата, ивицата Газа. През март ще се състои заседание на Сафета и ще бъде подготвена резолюция. В този контекст бих искала да споделя с вас, че на 18 февруари палестинската делегация представи е, проекторезолюция, която да бъде включена е, в доклада на генералния секретар относно препоръките от доклада Голдстон. И в, е, на 26 февруари петък ще бъдат преповторени исканията, залегнали в последната резолюция на Общото събрание за разследване от двете страни. Държавите членки и комисията провеждат в момента консултации по този въпрос за постигане на единодишна позиция е, искам да, да преповторя и да наблегне е, на, това, на това пред Испанското председателство. Ние трябва да бъдем единни. Европейския съюз не трябва да бъде на общото събрание, да излезе на общото събрание с раз, раз, отделни мнения и позиции. Господин Брок. Господин председател, господин председател на съвета, госпожо комисар. Струва ми се, че това, което бе казано за едно е, точно разследване на международно-правните норми е основният ориентир за всички нас. Естествено, че трябва да се извърши щателна проверка и от двете страни. Трябва да се направи проучване по отношение на асиметричното водене на военни действия и всички онези, които участват в разследването, би трябвало да се постараят да съберат всички факти, за да се получи едно обективно разследване. В други региони, в които се наблюдава подобна ситуация, сме установявали вече сигурност и спокойствие се установяват само в случаите, в които държавите не предприемат е, действия, които застрашават е, спокойствието и мира. Така че е, изграждането на нови ракетни площадки и ракетите в никакъв случай не допринасят за това. По отношение на доклада Голдстоун, мога да кажа, че знаем, че нито една държава член на Европейския съюз не е гласувала за и в подкрепа на твърденията, съдържащи се в доклада в, е, е, на съответното заседание в ООН. Така че и Франция, и Великобритания е, имат много-много резерви под доклада. Същото може да се каже и за Германия което не означава естествено, че държавите членки на Европейския съюз е, не се застъпват за правата на човека. Напротив, те се застъпват за правата на човека, но не бива по никакъв начин едностранчиво да разглеждаме тези много съществени въпроси. Всъщност е, тази резолюция, всъщност в Газа има много деца е, и жени, които защи... Е, всъщност много често населението беше в капка и не можеше да бяга. Аз бях в Газа по време на военната операция заедно с някои колеги и ние се стреснахме, като видяхме, че такава трагедия може да тече пред очите на международната общност, без да има каквото и да била никакви протести. Газа не се е Променил от сега, е, всичко е разрушено и обсадата продължава. Но доклада Голдстон, господин Брок, за разлика от е, е доклада Голдстон и резолюцията, доклада Голдстон е храбър, който иска да се възстанови справедливостта. Твърде много ли е това? Е, в момента има непрекъснато има натиск за да се потопи този доклад. Има изключителен натиск върху съдята Голдстон. Непрекъснато го клеветят и непрекъснато го винят Израел не е единствената виновна страна, е, но всъщност е, искам да заявя е, съвсем категорично и се извинявам на колегите, че израелското правителство е единственото, който се е терор и цензура, за да блокира всякакви резултати от този доклад. И аз ви казвам, не трябва в никакъв случай да има никакви заплахи към парламентаристите. Ние искам искаме а, да има независими а, разследвания, а, да няма военни съдилища, които да са собствените си войници. Господин Либерман, вие не сте добре дошъл в този парламент. Не защото представлявате Израел, а защото вашите расистски и ксенофобски позиции не отговарят на европейските ценности. Нито една демократична държава не може да си позволи да нарушава международното право без да приема някакви последици от това. Този парламент няма да се остави да го заплашват. Той чисто и просто ще продължи да настоява да се възстанови справедливостта и да се осветли цялата трагедия върху газа, без да се ожесточаваме, но решително. И заради това днес искам съвета и комисията чисто и просто да се придържат към това осветляване на истината и справедливост, нищо друго. Нейтс Ютебрък. Eh, Жужа Нейтс Ютебрък, две минути. Госпожо комисар, господ... господин представител на председателството, доклада на Голдстон прави следните препоръки да се разследват всички нарушавания на международното хуманитарно право и на човешките права, независимо кога са били извършени в, по време на военните операции от 27 декември 2008 до 18 януари 2009 година, преди и след. Това е записано в доклада Голдстон. Господин Годстон и две е, негови колеги са е, направили разследване в Газа и са стигнали до заключението, че, е, че, че, че нещата са много тревожни, защото е, в, е, на, на, във всички инстанции, с които те са разговаряли, навсякъде където са водили разследвания, са установили нарушения на човешките права, на разпоредбите на Женевската конвенция и е, тези нарушения и тези престъпления са били извършени от е, държава, която претендира, че е демократична. Така че ние не можем да си затваряме очите пред това. Така че, когато трябва да вземем позиция по този доклад, ние не трябва да решаваме дали сме за или против Израел, или за или против палестинците, или за или против Хамас. Ние трябва да кажем, че ние заклеймаваме нарушаването, потъпкването на човешките права и разпоредбите на Женевската конвенция, независимо кой е, е извършил тези престъпления и нарушения. Това е което исках да кажа.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 Благодаря, господин председател. Искам да изразя своето законодателство. За твое задоволство, че сега обсъждаме този доклад, защото това е жизненно важен въпрос. И е, всъщност, е, мисля, че е, Европейския съюз просто засрама, защото е срам, че ние все още не сме подкрепили препоръките на този доклад. Комисията се отнесе сериозно към него, обаче това не е достатъчно, защото няма категорична подкрепа. Председателството казва, че го подкрепи, обаче трябва публично да го направи и останалата част от съвета ще го направи. Искам да кажа, че за мен е удоволствие, че в проекто резолюцията на парламента за съвет на правата на човека има два силни параграфа, които се отнасят за върховния представител и държавите членки, е, които публично да е, поискат да се прилагат препоръките. И резолюцията иска да се проверява прилагането на резолюцията и консултациите е, с външни източници и с неправителствени организации. Защото фактите показват, че нито Хамас Хамас, нито израелските власти остатъчно сериозно се отнесат към своите отговорности. Разследването в Израел е, по цели е, се отнася от е, представители на военния щаб или на полицията и по този начин показва, че не са независими, докато Хамас не се отнася също достатъчно сериозно. И въпреки тези пропуски е ясно, че Европейския съюз трябва да окаже натиск върху генералния секретар на ОНЕ за независима оценка, защото трябва да се сложи край на хуманитарната криза в Хамас и върховният представител да е, оказва натиск върху Израел да повдигне е, обсадата, защото продължават страданията. А, сега давам думата на господин Камецки за две минути. Господин председател, дами и господа, смятам, че доклада Голдстон е небалансиран и несправедлив. Той е подготвен от ООН, където членуват страни като Сомалия, Никарагуа или Иран. Така че, какво право имат тези държави да заклеймяват, когато те не се отнасят сериозно към човешките права? Аз смятам, че този доклад всъщност е, е, е е от един много неясен и съмнителен източник. 22 са е, резолюциите, които сме приемали, 20 от тях за Израел. в, е, като тези резолюции се, се, се взимат и се приемат от една инстанция, която нарушава правата на всички, на жени и така нататък. Така че още веднъж аз повтарям, че този доклад е небалансиран в крайна сметка, преди Израел да, да, да, започне да се защитават, стотици хиляди ракети са били изстреляни и е, са, е, са били нападнати мирни граждани на Израел. Всяка държава има право да защити своите граждани в, в, нека не забравяме, че в Израел имаме свобода на словото, свободни а, е, медии, които критикуват правителствата, докато от другата страна, от страната на терористите, няма подобно нещо. Още веднъж повтарям, този доклад е небалансиран, той е несправедлив и той, е, той е насочен срещу най-добрият ни съюзник в Близки изток. Не трябва да го взимаме на сериозно. Господин председател, казва следващият оратор. Докладът Голдстоун е поредно доказателство за това, че се нарушават е, правата на човека е, и от Израел е, израелската армия е допуснала нарушения срещу международноправните норми, срещу хуманитарното международно право. Е, израелската страна също се критикува в този доклад, но е, все пак е, той е неуравновесен, защото част от критичните бележки са недоказани, а израелската страна ги отрича. Държавите членки биха желали да се придържат към своите принципи и ценности, а това означава, че трябва да призовем ООН и съвета за сигурност на ООН да е, предприеме необходимите действия за едно точно разследване и е, да е, призовем също за по-активни действия и Международния наказателен съд. Ние се нуждаем от един по-активен е, диалог е, е, с Израел и укрепване на нашите отношения с Израел, но същевременно би трябвало да настояваме за едно справедливо решение. Докладът Голдстоун трябва да бъде прият и препоръките да бъдат реализирани. Господин Белдер, благодаря господин председател. Докладът Голдстоун бе в е, центъра на е, разговорите на една е, делегация на Европейския парламент в Израел. Ние получихме много информация относно разследването, което Израел е предприело във връзка с конфликта в Газа и военните действия на, армейски, на израелската армия. Израелските въоръжени сили отхвърлят една голяма част от обвиненията, съдържащи се в доклада, но са се отнесли много сериозно към тези обвинения и са проучили всеки отделен случай. Господин председател, информацията за е, офансивата в ивицата Газа показва, че Хамас съвсем целенасочено е подложил е, на атаките на Израел е, цивилисти, е, цивилни граждани. Израелските военни части са взели много предпазни мерки, именно за да не засегнат граждански цели и цивилни граждани. Но Хамас очевидно е действала съвсем съзнателно, за да предизвика една международна реакция срещу Израел. Така че ние трябва да настояваме за едно съвестно и обективно разследване. Господин Бантес. Да, господин председател, от самото начало бе ясно, че Е, Израел ще бъде е, обвинен за всичко, което става в е, Газа. Но нека да видим как стоят нещата и в Египет, и в други съседни държави по отношение на правата на човека ми се струва, че има много възможности да обвиняваме едната или другата страна. Да, наистина много от ракетите е, са засегнали е, цивилни граждани и граждански цели, но Израел също има правото да се защити. А това, че е, Хамас е използвал цивилни граждани като жив щит срещу ракетните атаки, мисля, че също се знае. Затова, господин председател, смятам, е, че докладът Голдстоун е, би трябвало просто да се хвърли в кощето, докато не е, се установят точните факти. Той е очевидно политически нюансиран и политически повлиян. Колегата Албертини, две минути. Обществеността е разделена. Обществеността е разделена по доклада Голдстон. Е, Израелската армия е обвинена в това, че съзнателно е предизвикала смъртта на много мирни граждани е, при е, война в градска среда. Това е много тежко обвинение и не се взимат под внимание много тежки обвинения, а именно, че населението е било уведомено. Обеди са уведомени с листовки по радиото и по телевизията на честоти почти на Хамас, преди е, да бъдат нападнати сгради, които са били разглеждани е, като складове за оръжие и за боеприпаси. И след всички тези предупреждения, защо е станало така, че авиацията е засегнала все още е, сгради, в които все още има хора? Докато дълго преди това тези сгради е трябвало да бъдат изпразнени и населението да се евакуира. Израелската армия е предупредило населението на, на Газа, както никоя друга армия не го е предупреждавал до тогава. И не може съзнателно да се обвиняват е, е, цивилни лица. Е, вчера се срещнах с господин Либерман, министър на външните работи на Израел, и е, представител на Палестина. И в двата случая срещата беше спокойна, без напрежение е, и двете страни искат да положат оръжие и този мирен процес, който ви се точи в край на краищата да постигне резултат. Е, Европейски съюз трябва да играе балансирана роля на безпристрастен съдя, без да изпада в идеологически крайности. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега е, бих искал да влезе в ролята на председател и ще говоря на унгарски. Е, е, а, всъщност Ричард Хайт има две минути. Благодаря ви, господин председател. Както миналата година, е, върховният представител за човешките права говори пред този парламент, че доклада Голдстан има нарушен човешките права и от двете страни и че този доклад е подробен и обективен по международните стандарти. Така че е, е, е, лично аз говорих в рамките на тази дискусия с представители на израелското правителство, на палестинските власти и също така с представители на комисията и те пледират за това да се сътрудничи с Голдстон за безпристрастно разследване, за да се види какви са нарушенията на човешките права. Говорих и с, генерал, и с държавния секретар на САЩ е, е, с двама представители на Испанското председателство. Аз казвам, че те, е, в никакъв, че те не се придържаха към консенсуса в ООН. Имаше идея за въздържане от страна на ООН и това ще бъде пренебрежение към жертвите. Аз мисля, че пет държави членки на Съвета за сигурност гласуваха за да продължава тогава е, е, е, натиска. Защото това показва, че този съвет за човешки права трябва да се разглежда е, със съответния му статус и съобразно е, международните стандарти. Аз в никакъв случай не искам да се образи с това, което казаха консерваторите, защото всъщност ООН заслужава нашата подкрепа. Това е, е виш представител. Искам да кажа, че в ООН ние трябва да се борим срещу военно престъпленията и за генералния секретар на ООН каза пред съвета за сигурност, е, че е, всички оплаквания на Израел и на Палестина, е, това не е достатъчно, защото тези твърдения трябва да бъдат изяснени и Европейски съюз трябва да прояви решителност. Благодаря, господин Ховет. Госпожа Рейс господин председател. Целта не е да бъдем прокурори и да съдиме това, което не можем да обсъдиме. Ние имаме двойна цел. Първо, да се осветлят и да се разбере каква е била отговорността на едните и на другите и да отидем и по, да, да навървим напред, съда да улесним по някакъв начин завръщането на диалога. Не смятам обаче, че доклада Голдстон е един е, краягален камък. Никой от европейск, европейските държави не подкрепи този доклад, за разлика от Куба, Русия, Китай, които, както знаете, са ем, стожерите на човешките права. Този доклад няма да ни позволи да вървим напред, но от своя страна Израел трябва да поеме своите отговорности на като демократична държава и като осветли събитията, случили се в Газа. Ако е демократична държава, тя ще го направи, както го е правила и в миналото миналото. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Албрехт за една минута. Sagen, ich freue mich, dass es gelungen ist, im Europäischen Parlament eine relativ breit getragene Resolution zum благодаря, господин председател. Би трябвало да изготвим резолюция по доклада, но в никакъв случай не, не бива да пренасяме конфликта тук в Брюксел. Трябва просто да призовем всички а, страни да допринесат за едно е, колкото е възможно по-стриктно, по-прецизно разследване. Е, двете страни би трябвало да е, допуснат независими разследвания на своя територия по отношение на конфликта на газа. Демонизацията на Израел не само в рамките на този дебат, но и изобщо е недопустима за нас, европейците, е особено важно да подкрепим онези сили в Израел, които заедно с нас се обявяват за мир и толерантност, за спазване на правата на човека навсякъде, не само в Близкия изток. И също времено да заклепим, заклеймим всички онези, които показват правата на човека. Само така ще допринесем за мира в Близкия изток. Благодаря ви. Благодаря ви. Чао, стана Кенан. Съвета по човешки права е, поръча на ОНЕ доклада Голдстон Европе... Конгреса на е, Съединените щати смята, че този, този, този доклад е нелегитимен. Та в, в, в него е, се изисква да се преследват е, не тези, които са внимавни. Разбира се. Е, казва се, че единствените, единствените, единствените жертви са палестинците. Но никой не мисли за израелските граждани, невинни граждани, върху които бяха а, стреляни а, стотици и хиляди ракети. Е, единственото устойчиво и постоянно решение е диалог. Но това няма да стане с доклада Голдстон, който не, не прави нито крачка напред в тази посока. Благодаря ви. Правото на съществуване на Израел За мен като ляво ориентиран политик и като германец е нещо безспорно. Но също времено не можем да гледаме е, спокойно и да останем неутрални, когато виждаме една политика, която в продължение на години всъщност води до показване на правата на човека, на и то на цивилни граждани, на най-невинните и безсилните, на най-уязвимите, на жени и деца. В този смисъл ние призоваваме към обективно разследване, което да установи фактите и да заклейми извършителите на грубите нарушения Европа би трябвало да е, заеме една съвсем ясна позиция в това отношение и да я потвърди и в е, Общото събрание на ОНЕ. Следващият оратор, господин Фонтана. Благодаря, господин председател съвета за сигурност на Оне гласува доклада Голдстон с широко мнозинство. Обаче много страни, които са част от това мнозинство, ни карат да се замислим. Китай, Саудитска Арабия и Пакистан. И е, за това е, си казваме, че това не са най-подходящите примери за права на човека и те прикамват Израел и Хамас да направят задълбочени разследвания за нарушенията на правата на човека в операция Лято Лово. Сега, операцията да не се взима страна, е балансирана позиция, защото смятаме, че трябва да се гарантира сигурност на Израел и правото му на съществуване. Също се отнася и за Палестина. Смятаме, че това е много важно. Нашата християнска култура и мнението ни за човека и за историята ни карат да смятаме, е, че всички е, престъпления трябва да бъдат наказвани балансирано. А сега госпожа е, Онен има думата с две минути. Благодаря, господин председател. Неведнъж съм казвала, че ако не познаваш миналото или не желаеш да се запознаеш с миналото, тогава не можеш да изградиш бъдещето си. Това въжи и за конфликта в Близкия изток. Чух много критични бележки, господин председател, по отношение на доклада Голдстоун. Познавам господин Голдстоун от времето, когато той е, беше големият помирител, когато провеждаше много важни разследвания в Южна Африка. Господин Голдстоун, според мен, наистина е най-подходящият човек е, да събере фактите и да направи едно разследване на ситуацията там, за да доближи връждуващите страни, за да ги помири. Но такова помирение не се получи. Докладът допринесе за още по-голяма поляризация и е, допълно отричане се стигна във връзка с този доклад. Нека да кажем обаче, че междувременно вече чрез а, наказанията, а, които а, бяха наложени, с които в крайна сметка а, палестинската страна показа, че признава част от обвиненията, а, включително и на, във връзка с компенсациите, стана ясно, че едната страна признава своята вина, докато другата страна не признава. А, никаква вина и отрича абсолютно всички обвинения, с малки изключения. Затова смятам, че в нашата обща външна политика би трябвало да уважаваме правата и на двете страни. И ако този петък успеем да постигнем една подобна, единна и справедлива позиция, тогава ще бъда оптимист по отношение на близкото подобряване на ситуацията по отношение на правата на човека. Госпожа Сенхалова е следващият оратор. Дами и господа, всъщност е, ние имаме повече от 200 е, жертви е, в Газа и 30 жертви от израелската армия, така че е ясно кои са жертвите и кои са извършителите. Примерно трябва да знаем, че след 2006 година повече от 1000 ракети са изстреляни от ивицата Граза към мирно население в Израел. Е, към е, обществени сгради. И за това искам да попитам кой ще защитава населението в такива случаи. Е, трябва ли да се използва армията срещу терористи, които използват човешки щитове? И трябва ли мирните граждани да страдат? Какво прави международната общност, за да избегне такива трагедии? И изобщо как се защитава човешките права? И това е предизвикателство, за да отговорим на тези въпроси, предизвикателство към общата ни ни външна политика, трябва всъщност да има диалог е, и доверие за устойчиво мирно развитие в е, Близкия изток и трябва да се видят всички обстоятелства е, и да се види как да се върви в правилната посока. Благодаря ви. Следващия Николо Риналти. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, докладът Голдстон ще остане края гален камък. Може би не, не сме дооценили неговите бъдещи, бъд, неговото бъдещо въздействие. Защото той защитава известни ценности, които са и наши. Ние е, сме за компенсациите, ние сме за сезиране на Международния наказателен съд, защото е, като че ли държавите сами не можаха да направят всичко. Като че ли една държава държавата Израел като че ли не можа да, да почерпи от ценностите но, на еврейската култура, чието носители сме всички ние. Днес обаче Хамас е и още по-силен, отколкото беше и в миналото, така че нека всички да останеме хора и да дай. Сега давам думата на госпожа Бреполс. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът Голдстон показа съвсем ясно, че както Израел, така и Хамас са допуснали нарушения на правата на човека в, по време на военните действия в Газа. Междувременно многократно чухме призиви за независимо разследване. Изминаха е, много месеци и тези призиви се игнорират. Питам се, защо? Защо в този регион цари безнаказаност, е, дори и в случаите, в които е, става дума за военно престъпление, в които става дума за нарушаване на международно правни норми. Е, става дума за нарушение на правата на човека и Европейският съюз е, при всички положения трябва да се обяви за осъществяване на препоръките, съдържащи се в доклада Голдстоун и трябва да поискаме продължаване на разследването на място. Само така ще дадем шанс на помирителните процеси. Е, благодаря ви, господин Фандален. Докладът Годстон е едностранчив. Израел се критикува много остро за това, че е обстрелвал граждански цели и мирно население. Но все още няма никакви доказателства за това, че обстрелването на е, гражданските цели и на мирното население е било съвсем целенасочено и е, планирано, че е било умишлено. Е, нека да кажа все пак и нещо позитивно в края. В доклада Голдстоун има много обвинения, които би трябвало да бъдат проучени и е, това е, на всяка цена трябва да бъде и нашата цел. Едно обективно, независимо разследване, което в случай, че установи вина, да доведе и до съответните наказателно-правни процеси. Госпожа, благодаря ви, господин Вандален. А сега давам думата на Патрик Лехерик за една минута. Независимо дали ни харесва или не, Общото събрание на ООН прие доклада Голдстон и не виждам защо днес ще трябва да прилагаме двойни мерки в областта на международното право. Има международно право. В доклада Голдстон се говори за военни представления и всички ние бяхме свидетели на това, гледайки телевизията. Дори израелски войници са е, потвърдили това. В, при тези условия Европейския съюз и Европейския парламент трябва да създадат условия, за да може Израел да спази своите международни ангажименти, дори ако трябва да се приложат санкции по силата на член 2 от споразумението за асоцииране с Израел. Там се казва, че отношенията между двете страни трябва да се основават на зачитането на човешките права и демокрацията. Нещата са ясни, трябва да бъдат спазвани. Европейския съюз трябва да сезира Международния съд, ако нищо не се направи междувременно, както това е препоръчано от доклада Голдстон. Искаме ли светът да бъде хармоничен, мирен или искаме да живееме в един свят, който се управлява от закона на джунглата. Ние трябва да поемем своите отговорности пред народите и пред света. Благодаря ви. Господин Месършмит. Господин Месършмит. Този доклад е болезнена глава в историята на Обединените нации. Е, кой може да решава въпроса с войната в Газа е, без е, да мисли за дъжда от бомби, който се изля върху мирните граждани на Израел? или ако забрави стотиците тунели между Египет и Газа и на други места, за да се прекарват оръжия, за да се вреди на държавата на Израел. Кой може да пише доклад, без да напише в него, че в Израел има съдебна система, е, която функционира е, докато нито един палестински терорист не е отговорен за действията си. Отговорите на тези въпроси не са дадени от господин Голдстон. Това е много болезнено и мисля, че е, тази дискусия е болезнена, е, болезнена за Европейския парламент. Е, следващо едноминутно изказване е на господин Естероза. Благодаря ви, господин председател като слушам дебата, ми е трудно да разбера, защото аз не съм, не съм чел този доклад. Израелското правителство отказва достъпа на хуманитарна помощ до Каза. Хам, Хамас е извършил престъпления спрямо различни а, срещу хора в, раз, раз, в Израел, в Газа и срещу хора от различни национални. Странно обаче, че има безнаказаност. Така че на, наш. Това, че обсадата на Газа е едно колективно наказание за цялото население на Газа. Ние сме, ние сме свидетели на страданието на човека. В доклада Голдстон се казва, че трябва да се спазва е, върховенството на закона и да се разследват престъпленията по силата на разпоредбите на конвенцията в е, Женева, както и да се вземат, да се изпълняват санкции, да се вземат мерки срещу евентуалните извършители. Искам да кажа, че на страница 31 тук се, се, се говори за е, изстрелването на ракети от е, палестинци върху гражд... Е, мирните граждани на Израел. Господин. Благодаря, господин председател. Трябва да се ръководим от принципите е, на демокрацията и е, свободата на славото. Целта на доклада бе независимо разследване. Тази цел не бе реализирана. Е, това става ясно, когато погледнем източниците е, Куба, Саудитска Арабия, Пакистан всъщност е, стоят за този доклад. Е, те се противопоставят на нашите ценности и принципи. Вие, колеги, Декайзер и е, Дероса, какво вие четете и как тълкувате прочетеното? Помислете за жертвите от тази война. Помислете за всичко това, което става в Палестина, което прави Хамас. Палестинците трябва да се ориентират правилно и да изберат онази водеща сила, която наистина да се противопостави на обстрела на Израел, а не да изправя като жив щит срещу ракетните обстрели мирното население. Трябва да се погрижим и за това не, затворниците да бъдат освободени. Господин Ван Орден. Има три начини, по които Израел се намеси в Газа. Това не е правото на Израел на самозащита и да действа срещу онези, е, които планират терористични действия срещу Израел. Аз е, имам огромно състрадание към палестинския народ, обаче 60 години е, той всъщност е заблуден от тези, които са професионални терористи в Палестина. От самото начало беше ясно, че този доклад е поръчан от съвета е, за човешките права на ООН и точно това се критикува в момента, а не ООН като цяло, всъщност беше ясно още от самото начало, че това ще бъде едностранчиво осъждане на Израел. Обаче всъщност в, говори се малко за Хамас, не се говори за нападенията срещу Израел и за въоръжените групировки в Палестин, които непрекъснато нападат Израел и които избягват да вредят на палестинското население. Има повече от 500 500 страници доклада и няма конструктивни е, предложения за е, някакъв траен мир, а само риторика за човешки права е, и които в край на краищата е, нападат Израел. Искам да ви кажа, че такова изкривяване на истината не е, прави чест на ОНЕ. А, сега следващия говорител е Александра Тиена. Благодаря, господин председател. И двете връждуващи страни игнорираха искането на ООН за обективно разследване на фактите, цитирани в доклада Голдстоун. Това се отнася най-вече до израелската страна. Колкото и да е оспорван докладът, всяка държава, която нарича сама себе си демократична държава, би трябвало да е, направи необходимото, за да разследва обективно и независимо е, фактите. Все още е на, са свободни военните, които е, най-вероятно са извършили е, нарушенията. Затова ние би трябвало да е, настояваме за спазване на международноправните норми, да е, настояваме и за спазване на е, военно е, временното международно право, на хуманитарното е, е, е международно право и спазване на е, член 12 от Римския договор. Благодаря ви. Благодаря ви сега. Минаваме към процедурата Catch the Eye. Първ. Господин Миколашик. Дякуем, пан председайуци. Golsonová справа, о которой... za... Благодаря, господин председател. Доклада, който обсъждаме, игнорира правото на Израел да се защити обвиненията, които чухме тук, са много остри. Аз тъжа за жертвите и изразявам съболезнование на всички от тези, които пострадаха и на техните близки, но трябва много стриктно и точно да се проучат фактите относно а, атаките, ракетните атаки в Газа. Ние всички жалим за жертвите в резултат на този конфликт, но се нуждаем от надежни партньори. Нуждаем се от една надежна и заслужаваща доверие организация, която да представлява Палестина. Трябва да действаме много бързо и в никакъв случай да не подкрепяме терористи и престъпници. Госпожа Пападополо има думата. Политиката. Кой? Политиката, която иска да бъдем, да се отнасяме тасно към двете страни, няма да ни позволи да напреднем. Палестинският народ тъне в мизерия. Е, прочетахме докладите на Червения кръст, на Световната банка, доклади, които, които представят положението в Газа като нечовешко и нетърпимо. Нека не затваряме очи пред това положение е, израелците нападат, като твърдат, че се самоотбраняват. Ние при всички случаи заклеймяваме убийството на цивилни, на граждани на двете страни, но това в, в никак в никакъв случай не е повод да се извършват престъпления срещу палестинския народ. Ние не сме тук в качеството си на прокурори, но ние не сме и, и понс Пилат Понтийски да си измиваме ръцете, защото продължава да се лее кръв в този регион. Ние затваряме очи, ние, ние е, оставаме нещата да върват безнаказано, е, ние оставаме силата да възтържествува да над по-слабите. Госпожа Барандикабе. barandika bilbao. michael theurer ist mein name. Ähm, Всъщност името ми е друго. Докладът Голдстоун обвинява и двете страни. 1200 е, жертви е, и от двете страни наистина е, е една много плашеща цифра. Посещението на делегацията в Израел на място установи, че всъщност централният, така да се каже, основният упрек към Израел а именно, че съвсем целенасочено е атакувано мирно население и граждански цели, се оказа недоказано твърдение. Също времено израелската страна е, е направила много, за да установи какви точно са фактите. Е, има твърде много е, спорни моменти относно поведението на Хамас, така че ракетите, които се твърди, че са изстреляни от израелската страна, всъщност може би са изстрелвани и от бойци на Хамас, защото едно по-внимателно проучване дава основание за подобни съмнения. Така че ние би трябвало тук в Европейския парламент да пледираме за едно щателно разследване на нещата и независимо разследване и от двете страни и да се стремим да установим възможности за помирение. Благодаря ви, извинявам ви се. сега давам думата на следващия оратор. В Израел работата на съдията Голдстон е демонизирана. но се се оплюват всички правозащитници и, и по-специално е, фон, е, евре, е, израелския фон, който е, финансира е, всички е, организа... правозащитни организации в Израел и включително нейната председателка, която е известна правозащитничка и преподавателка в университета. Е, е неправителствените организации са обект на лов на вещици. Европейският съюз трябва да подкрепи всички правозащитници, включително и в Израел. Безнаказаността е, е шамар на, на над демокрацията. Европейският съюз трябва да, да пази и да защитава Израел от собствените му демони. Господин Раткинс. Благодаря, господин председател. Е, и двете страни са виновни, обаче Израел твърде силно реагира на този доклад. Е, Голдстон заслужава е, доверие, той е и еврейно освен това. И Израел трябва да признае, че всъщност това са факти. Трябва да се чуе какво казват израелските войници и всички организации, които нарушават мълчанието. Трето, Израел е, трябва да е, признае, е, че някои неща се основават, че Белфор много, е, много войници признаха техните нарушения, обаче Израел, както и при убийството в Дубай, е, беше твърде високомерен е, и всъщност трябва да признае защо въвлича невинни хора. господин Калисин, Каличин. А, Струва ми се, че в този, в този дебат се говори за независим, неутрален и това, това са неправомерно използвани думи в случая. Най-вече трябва да има един, едно, един неутрален поглед и един арбитраж на този конфликт. Нещо, което за сега липсва. Така че, мисля, че председателя на новосъздадения съвет трябва да се опита да потърси някаква такава фигура. Защото в противен случай хората ще продължат да стрелят един е, срещу, срещу друг. Така че наш, нашата, нашата цел и на, нашата задача е да създадем такъв независим, неутрален орган, който да спомогне за диалог. Е, Благодаря ви. А сега в края на този дебат, на разискванията. Това беше на чисти а, един въпрос. Мога ли да попитам господин Кели? Ще се, е, и съм сигурна, че ще се радва да изясни е, партията, която аз представлявам в е, Северна Ирландия е в правителството. Моята партия беше изцяло мирна и не е стреляла и не е убила никого, по, за разлика от, ИР, от ИРА и нейните политически представители. Сега давам думата на Диего е, Лопес е, Кариего. Е, благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че дискусията а, отрази най-различни гледни точки. Не само по доклада Голдстон, но и изобщо по е, ситуацията, която предшества изработването на този доклад. От името на председателството е, мисля, че трябва да повторя, е, че това е документ, на който се позоваваме. Е, това се каза и от съвета и от комисията. Благодаря на госпожа Георгиева за нейното изказване. Докладът е сериозен, изглежда обективен и в него се съобщават тежки нарушения на правата на човека, говори и за нарушения на правата на човека, извършени от двете страни в конфликта. Докладът Голдстон не може да остави безразличен Европейския съюз. Пред очите на подобен обективен и сериозен доклад доклад е, в който се съобщава за възможни много тежки нарушения на правата на човека, Европейския съюз не може да остане безразличен. Е, предложението, което проистича от този доклад, е предложение за независимо, достойно за доверие разследване, което според мен е единствения възможен отговор на един толкова важен доклад доклад, който не може да ни остави безразлични, който трябва да ни накара да действаме. Това се отнася за всички е, членове на Европейския парламент и на съвета, които вярват в е, стоеността на правата на човека и възможността те да бъдат защитавани. Е, ще се проведе дискусия и в ООН в съвета на правата на човека и там е, трябва да се е, отстоява принципа. Международния наказателен съд също работи и следователно Европейския съюз трябва да продължава да се придържа към своята конструктивна и координирана позиция и е, да провери дали е, тези тежки факти, които са съобщени от доклада, са истина. А, сега давам думата на госпожа Кристалина Георгиева. Господин председател, нека първо да заявя ясно от името на комисията, че комисията последователно е изразявала своята загриженост относно хуманитарното положение в Газа. Моя предшественик Луи Мишел посети Газа след операцията Лято Улово и бе очевидец на нарушение на човешките права от двете страни. Той явно и високо заяви това. Ние, комисията, ние членовете на комисия. Смятаме, че този проблем трябва да бъде един от нашите приоритети, един... че, че трябва да настояваме за пълно зачитане на международното хуман... хуманитарно право от двете страни и това хуманитарната помощ да може да стига до народа на газа. Що се отнася до конфликта, който, на който бяхме свидетели миналата година и е, евентуалните предположения за престъпления от двете страни, комисията настоява да няма безнаказаност и да има санкции срещу онези, които са е, извършили престъпления. Зачитането на човешките права и на международното хуманитарно право е важно днес, може би по-важно от всякога, за да, за да може, ако човек иска да участва в мирния процес, то то трябва да докаже, че основните свободи, основните права се е, прилагат и зачитат във всички случаи е, в целия свят. Затова е, нека да още веднъж да преповторя и да кажа, че ние подкрепяме председателството, испанското председател и смятаме, че доклада Голдстон е отправна точка по пътя към решение на проблема. Благодаря ви. Приключваме с този дебат и докладът ще бъде е, гласуван на следващото наше заседание. Kolejnym punktem porządku posiedzenia jest oświadczenie Rady i Komisji. A сега минаваме към следващата точка.